Елингтон са избрани в Ефренския парламент от 19 юни 2017 година. Техните места са свободни. Същото се отнася за госпожа Лешавие и В. Те ще заместят госпожа Люпен и господин Мелантон. Приветствам госпожите Лешавае и, госпо... и госпожа В. Те могат да изпълняват своите